Продължаваме с работата на пленарното заседание. Получихте протокола от е, вчерашното заседание. Не виждам възражения. Протоколът е одобрен. Първата точка от дневния ред е изявление на комисията приемане на изменения към договора. Бих искал да привлека вниманието ви към факта, че в този дебат няма процедура с изказвания чрез привличане на вниманието на председателя. Ще има изказвания от депутати, но ние разбираме, че този дебат за нас е приоритетен. Благодаря на председателя на Европейската комисия за това, че той е сред нас. Заповядайте, господин Барозо, имате думата. Господин председател, дами и господа депутати, Европейската комисия прие днес положително становище по решението на Европейския съвет от декември миналата година да се пристъпи към ограничено изменение на член 136 от договора за функциониране на Европейския съюз. Както знаете, целта е да даде възможност на страните членки от еврозоната да създадат постоянен механизъм за осигуряване на стабилността на зоната. Този механизъм за стабилност ще замени през 2013 настоящия инструмент, временен, Европейските фондове за стабилност и фонда за финансова стабилност. Знаете, че това са необходими неща. Става дума за решение, което потвърждава нашето намерение да защитаваме общата валута, да търсиме финансова стабилност в е, резултат на неравновесията, създадени в някои страни, които трябва да бъдат коригирани. Трябва да се направят изменения в договор за тази цел. На последния Европейски съвет се приеха инициативи, включително в областта на конкурентоспособността, способността, и конвергенцията, отново повтарям, способност и конвергенция на нашите економики. Всички тези инициативи трябва да се извършват с спазване на договора, както и спазване на принципите и правилата за функциониране на Европейския съюз и институцията. Комисията ще предприеме всички законодателни и други инициативи, за да осигури последователността на механизми за стабилност и економическото управление в економическия съюз, включително и в еврозоната. Разбира се, много е важно да се, изпо... Е, да се спазва договора и ние съвета коментира, че механизма за стабилност за страните от зон, е, зоната на евро и за всичките страни членки на Европейския съюз ще се извършва в съответствие с разпосредбите на договора и ще се спазват съответните правомощия на институциите. Становището на комисията заявява това експлицитно. Въпросът е от общ интерес за Съюза. Запазването на Европа не е само от интерес на страните, в които то е валута. А страните, които не принадлежат в еврозоната, могат да се присъединят към нея, когато вече могат да прилагат постоянните механизми. Също така те могат да решат да участват в някои от операциите на бъдещия механизъм, както някои вече го правят и в рамките на съществуващия временен механизъм. Също това е една реакция на, в отговор на кризата. Създаване на механизъм за стабилност е ключов елемент. Ние трябва да работим много бързо по тази тема, което обаче означава да прибързваме. Трябва да имаме време за обсъждане и решенията, които ще вземем, ще се основават на полките ни от. А, ситуацията. Ние сме наясно в каква посока искаме да вървим и трябва да кажа, че е, ще застанем начало на реформите, трябва да търсим запазване на ръста на економиката и да търсим един потенциал за постоянен и устойчив растеж. Сега, как, в какви посоки ще работим? Във всички случаи в, е, посредством общностни механизми. За да се създаде механизма за стабилност, трябва да се търси общностен отговор на проблемите. Ще се направи един преглед на разпоредбите на член 48, алинея 6 Този постоянен механизъм ще има и елементи на междуправителствени споразумения, на междуправителствения метод. Във всички случаи, настоящите компетенции на Евросъюза няма да бъдат намалени, нито пък нашата способност да реагираме колективно на предизвикателства, които не са обозначени експлицитно в договор някои основни елементи, които е, търсим да бъдат решени. Първо трябва да се търси по-голяма солидарност. За солидарност за основните ценности на Европейския съюз. Всички дискусии за измененията на договора трябва да припомним, че този механизъм не засяга разпоредбите на договора, нито член 128. Също и противно на мнението на някой, член 122 няма да претърпи изменения. Солидарността в Съюза върви ръка ръка с е, отговорност. Защото едното означава другото и обратно. Това е, се отнася и за финансовата солидарност и отговорност. Механизмът ще бъде постоянен, ще има твърди формулирани условия, които трябва да се спазват от всички страни, т.е. да се води една отговорна финансова политика. И тази отговорност в рамките на Европейския съюз ще бъде засилена и с по-добра координация, по-добър надзор. Това са основните полуки, които се извадихме от е, кризата. Економическото управление на еврозоната ще бъде основата, на която бъдещия механизъм ще се обляга. Европейския на европейско ниво трябва да се засили економическото управление, така че да се гарантира стабилността на еврозоната и като цяло на Европейския съюз. Да се разшири економическото управление означава да се включи не само политиката, бюджетната политика, но и економическата политика, структурните реформи, въвеждането на европейското полугодие – този процес започна с преглед на комисията в подготовката на измененията. Там се казва ясно, че настоящите политики не са достатъчни. Трябва да се направи нещо повече, за да се решават предизвикателствата. Трябва да се работи заедно. Трябва да се върви към конвергенция, не към разминавания. Има шест е, предложения за економическото управление, законодателни предложения и се надявам, че ще можем да разчитаме на подкрепата на Европейския парламент, за което и ви благодаря. Надяваме се този процес да свърши с едни е, положителни, амбициозни резултати. И именно в рамките на този дух на реформи се вписва и новия механизъм. А също така и засилването на фонда за стабилност. Всеки има своята роля в този процес. Комисията участва активно в изграждането на бъдещия механизъм. Но в момента не е достатъчно само да има добри подходи, трябва да има и съответните инструменти. Трябва да има ясни и прости правила. В такъв смисъл демократичната легитимност се базира и на контрол, на демократичен контрол. Има норми, които се базират на прозрачност, на общи ценности и които водят до обща споеност в Съюза. Също принципа на равнопоставеността на държавите пред договора трябва да бъдат спазвани. Не може интересите на отделните страни да нарушават сътрудничеството на европейско ниво. И не може да оставаме един или друг вагон да излезе от релсите, защото така ще се наруши хода и на цялата композиция. Ние сме един съюз и трябва да действаме заедно в този съюз, за да излезем от кризата, да поставим едни твърди основи за по-благоденстваща, по-конкурентоспособна, по-стабилна Европа. И в този дух трябва да работим, в този дух работи и комисията и ще продължи да работи. И смятам, че за това можем да разчитаме и на вашата подкрепа. Благодаря ви за вниманието. You, Благодаря, господин председател. От името на НП давам думата на господин Елмер Брок. Благодаря, господин председател господин председател на Европейската комисия, уважаеми колеги, давате си сметка, че ни трябва договор, за да осигурим правна сигурност. Това е една правна, конституционна необходимост, която ясно се е, е очертава в моята страна. Така че е, говорим за необходими изменения е, в договора, така че да има стабилност в Европа в дългосрочен план. Може да се обмислят и по-широки изменения към договорите, е, конкретни членове, където е необходимо да се променят някои от формулировките, но също времено си даваме сметка, че има известни опасности, когато става дума за простената процедура и че не винаги ще могат да се вземат решенията, които ще дадат възможност да се повлияе добре на финансовите пазари. Същевременно, Паричния съюз е в компетенциите на общността. И а, в тази връзка има някои слабости в договора, с които трябва да се справим. Ако вземем за пример, за, за пример задълбоченото сътрудничество и отношенията между държавите членки би трябвало да е възможно в този контекст, и тук мисля по-конкретно за комисията, а, че би било зле да има паралелни структури, които да се отдалечават една от друга и поради което съюзът е трудно да може да бъде задържан заедно в дългосрочен план. Затова трябва ясно да се изразим. Общностният метод не е нещо, което трябва да оценим на същото, да оценяваме е, по същите критерии. Ако той не е на разположение поради договора, тогава ще търсим други възможности. Но ако има възможност за модификация на договора, тогава вече можем да търсим преминаване към, преминаване към общностите механизми, така както направихме и с Шенген. При всички положения, всички страни, които се присъединяват към еврото, трябва да са сигурни, че ще имат равни права, за да се постигне по-добра конкурентна способност, защото в момента системата е изключително тромава. Има три елемента в пакта за стабилност и растеж. Има възможност за изменение в договора, ако е, има опасност системата да се разпадне. Това са все неща, които трябва да обсъдим. Трябва да поемам своята отговорност е, като парламент. Ние вече поемаме в моята политическа група датата на гласуването ще бъде историческа дата и трябва да покажем своята отговорност. И останалите институции трябва да направят същото. Приемаме, че това е едно временно решение и тук и комисията и съвета трябва да са активни, за да се проведат дискусии по тази тема през следващите няколко дни. Защото иначе има вътрешни проблеми. Има страни, които са по-малки и са в еврозоната, които а, е, смятат, че а, е, са в по-трудно положение от останалите. Има страни извън еврозоната, които също смятат, че по един или друг начин са ощетени. Така че трябва да се действа бързо, да се спази срока и се надявам съветът да е на разположение за това. Председателят от името на социалистите и демократите ще се изкаже господин Роберто Глотиери. Господин председател, господин председател на комисията, моментът е решаващ за бъдещето на Европейския съюз – ние сме виновни за много забавения. А сега Европа има нужда от реално економическо управление и то трябва да бъде особено задължително за държавите от еврозоната. За това трябва да приветстваме създаването на постоянен механизъм за стабилност. Това е важна част от цялата картина, важна част от изграждането на реално економическо управление в Европа. Но ние имаме политически и економически възражения срещу процедурата. Тя е твърде рискована и тя не използва изцяло инструментите, предлагани от договора. И това, което е най-важно за нас, е как точно ще работи този механизъм? Дали той ще позволи да се повиши стабилността на Европейския съюз? Или ще видим повече сътрудничество на междунадържавна основа? И този пакт за конкурентоспособност, обсъждан в момента от Франция и Германия, представлява сериозна заплаха. И така, кой кара влака и по какви точно релси върви този влак? И предложението на член 136 е свързано с междуправителствения метод. По този начин има едно откъсване от европейските институции Европейския съюз. И този механизъм задължително трябва да бъде изграден върху економическо управление, което се извършва от Европейския съюз. И комисията трябва да обвърже механизма за стабилност и економическото управление на европейско ниво. Предлагане предложеното изменение към член 136 не визира това, за което аз говоря. Ние трябва в момента да дефинираме този механизъм и какви ще са процедурите, върху които ще се основава този механизъм за стабилност. Как точно комисията вижда този механизъм? Как, какъв ще бъде състава на секретарията? И по какъв начин ще бъдат използвани извънредните механизми като механизма за солидарност. Дали Европейският съвет отчита всичко това? Ако получим такова изявление от съвета, тогава ще можем да дадем одобрение. От името на либералите и демократите ги върховщат. Oh yeah, okay. Would you like to answer the question, Mr. Gualtieri? Господин Галтиери, дали искате да отговорите на въпроса? Да, моля. Господин Галтиери, дали ви е хрумвало, че междуправителственото сътрудничество ще бъде много по-добър път за народите на Европа и за безработните в Европа, отколкото европейската свръхдържава, за която пледирате. Дали това някога ви е хрумвало? Благодаря, господин Галтиери. Io sto caldeggiando il rispetto del... Аз съм за това да се зачита Европейския съюз и неговите правомощи, изложени в договорите. Смятам, че това е най-добрия начин да изпълняваме нашите задължения като преки представители на гражданите на Европейския съюз. Господин Фарховщат има думата. Господин председател, смятам, че можем да бъдем доволни от изявлението на господин Барозо за измененията на договора. А сега ние трябва да си създавим становище. И се надявам, че ще го имаме преди 24 март, когато ще има важен съвет. Дали ще можем да намерим е, мнозинство за упростена процедура, трябва да видим. Има още няколко условия, които трябва да се изпълнят. Първото е да се опитаме да постигнем създаването на един механизъм, който да се управлява максимално от комисията. И аз имам много аргументи в тази полза. Защото механизма, който се управлява от комисията в момента е отделил 5 милиарда и междуправителствения механизъм, който се управлява от страните, е отпуснал същите суми. Но лихвите от Европейския е, механизъм са 2,5%, а тези от междуправителствена 2,90%. Тоест, обществения механи... Е, механизма на европейско ниво дава облигации с по-нисък лихвен процент. Това е много важно. Това е важен аргумент. Тоест, общностния механизъм има много по-благоприятни условия. Второ, смятам, че трябва да си зададем въпроса дали не можем да използваме използв... Е, промяната на член 136, за да се засили пакета за економическото управление, пакета от законодателни предложения. В момента има 6 предложения в този смисъл и съвета трябва да даде зелена светлина, за да може да започне съответната процедура. Може би този проблем може да се реши с член 136, т.е. ако се използва член 136, постоянния механизъм за действие в криза, тогава комисията автоматично може да започне процедурата и не трябва да се търси е, квалифицирано мнозинство и съответно няма да има възможност за блокиране. Това е втория ми коментар, който може би трябва да отчитаме, когато изготвяме нашето становище. Затова обръщам вниманието и на нашия докладчик и на господин Голтиери. И трето, трябва все пак господин Блок и господин Голтиери, вие сте докладчици, все пак трябва да искате някакви декларации и гаранции от съвета. Не върху настоящия пакет, а върху всичко, което се обявява напоследък. Пакта за конкурентност, между правителствения метод, има много страни, които са против. Има едно голямо разделение в съвета в момента по тези въпроси. И ми се струва, че трябва да търсим гаранции от съвета, че той ще приложи този втори пакет е, за економическо управление, в него ще прилага именно общностния подход. Защо? Защото междуправителствения подход не действа. Отново, правилата за конкурентност в Европейския съюз трябва ще бъдат управлявани от съвета. Е, колко пъти е имало примери, че страните не прилагат правилата за конкуренция. Даже аз бих казал, никога не ги прилагат. Дори да има и санкции. А колко санкции имало? И именно за това смятам, че трябва да потърсим гаранции, че съвета ще прилага между общностния метод – за втория законодателен пакет. Госпожа Ребека Хармс от Зелените. Господин председател, дами и господа, мисля, че положението е сравнително ясно. Европейският парламент разбира защо са необходими изменения в договора и защо те се приемат по упростената процедура. Мисля, че това е спешна ситуация. Трябва да го приемем, но същевременно, според Европейския парламент, не е правомерно този метод да се използва а, поради кризата, а след това да се стигне до бъдеща ситуация, в която се слага край на общностния метод и Европейският парламент се изключва от играта. Също така трябва да обясня защо сме критични към увеличаването на прилагането на междуправителствения подход. Смятам, че в Европа гражданите все по-трудно разбират какво кога се решава. Германците се изказват срещу гърците, гърците се изказват срещу германците, а пък Ирландците смятат, че британските банки печелят на тях гръб. Така, е, на техен гръб. Така че хората не разбират какво се случва. На практика съветът е една черна котия. Всичко се решава в последния момент. Трябва ни много повече прозрачност в системата, защото иначе ще, губим, ще загубим много. Ще загубим доверието на гражданите. Така че смятам, че ако искате на този етап да се съгласим да се прилага опростената процедура, тогава трябва да се признае ролята на парламента като представител на европейските граждани. И това въжи и за управляващите на, на национално равнище. Нека да видим какво се случва в Гърция. Приватизират се плажове. Само и само да се изплати дълга. Мисля, че това наистина е края на пътя. Опитвахме се да се справим с кризата през една авторитарна политика, налагана от Германия, която просто вкарва страните в още по-големи дефицити. Ще се стигне до катастрофа, а страните твърдят, че проявяват солидарност. Ами в такъв случай нека и ние да имаме възможност да обсъдим мерките – как могат хората в Европа по-добре да разберат какво правим, за да се справим с кризата? Освен това, трябва да се подготвим да проявяваме солидарност и с други европейски страни, тъй като фондът, който е на разположение в момента, не е достатъчно, не разполага с достатъчно средства. Днес в Брюксел се обсъди предложение за повече ликвидност – трябва да говорим за еврооблигации. Да. И господин Ферховщад ясно обясни защо това е необходимо. Но за бъдеще трябва да... Да, знам, че надхвърлих времето си, дами и господа, но все пак на практика ни трябва повече време за тези дебати, за да стигнем до заключение. От името на групата на консерваторите и реформистите, господин Ашли Фокс има думата. Благодаря, господин председател подкрепям тази промяна договора, както и групата ми. Искаме да се осигури стабилност в еврозоната, въпреки че Обединеното кралство не е член на еврозоната и се надявам никога няма да се присъедини към нея. Ние имаме интерес в успеха на еврозоната. Половината от търговията на нашата държава е с държавите от еврозоната. Лондон е финансовата столица на Европа. За това британците пожелават успех на еврозоната и ние се надяваме, че в средно и краткосрочен аспект механизмът за стабилност ще помогне. Ние се надяваме, че парламентът ще действа отговорно и ще одобри промените предлагани от съвета. Но в дългосрочен план, ако искаме еврото да оцелее и да просперира, необходими са по-радикални промени. Господин Барозо, вие може да имате толкова надзор, колкото си поискате и толкова економическо управление, колкото си поискате. Но държави като Гърция, Ирландия, Португалия, ако трябва да останат в еврозоната, те трябва да станат много по-конкурентоспособни. Те трябва да бъдат конкурентоспособни, колкото е Германия. И точно върху това трябва да се средоточи комисията. Благодаря ви. Благодаря. Следващият оратор е господин Лотър Биски от Обединената левица. Господин председател, дами и господа, Лисабонският договор е в сила от кратко време, но вече за втори път се налага да бъде изменят. И то с оглед на спешни случаи. Тоест, ние не спазваме нормалните демократични процедури, предвидени в договора, а търсиме упростани бързи процедури. Е, виждаме как отпускането на милиарди за спасяването на банките бе решено много бързо и не твърде демократично. Сега, под натиска на времето от Европейския съвет, е, много страни искат да се измени договора по упростена процедура. Ние сме против това, Обединената левица, защото е, започва тази практика да става правило. Смятаме, че трябва да се спазват нормалните процедури, предвидени в Лисабонския договор, така както са разписани там. Следващият оратор групата за свобода и демокрация, нашия колега Уилям Дартмут. Благодаря, господин председател. Нека да започна от Нула секунди, благодаря. Започнахме от митнически съюз, той се превърна в политически съюз, въпреки е, че нямаше демократична легитимност. След това стана валутен съюз е, или поне нещо подобно, защото 10 държави членки са достатъчно разумни и не са негови членки. А сега стана съюз на дълга. И то е, съюз на дълга, който ще не работи. Нека да видим какви са лихвите върху германския дълг. Ако действително действаше Валутния съюз, тогава всички членове на Валутния съюз, всички страни в еврозоната, ще да могат да вземат заеми на една, е, на, с една и съща лихва. Но това в момента въобще не се случва. Португалия в момента плаща 4,28% повече от Германия, Ирландия 5,9% повече от Германия, Гърция и 25% повече от Германия. Не очаквам председателя на НП или председателя на социалистите и демократите, който клати глава момента да разберат колко важно е това, но се опасявам, че много скоро ще им се наложи да го разберат. Вашият проблем, а това е основно ваш проблем, много по-добре ще се разреши с междуправителствено сътрудничество. Економическото управление е някакъв капан, това е някакъв слух, той не може да, прораб... той не може да проработи. Никой не споменава всъщност какво става с дънакоплаците в националните държави. Вие просто се опитвате да изградите някаква империя, империя, която всъщност е крехка и е плод на суетата. Нека да ви припомним, има 27 държави членки, 11 от тях са нетни плъци, а 16 от тях са нетни получатели на средства. И между едните и другите има голям, е, голям тектоничен процеп. Процеп, извинете. Опасявам се, че германският накоплацец няма много дълго търпеливо да понася това. Уилям Дженингс Брайан каза през 90... 1896 година не можете да разпъвате човечеството на, кръст, на златен кръст. Е, нека аз да ви кажа днес и особено на председателя на комисията, който държи в ръцете си изпълнителната власт, не можете да разпъвате да накопатите на Великобритания, станалата част на Европа, на кръста на единната валута. Uh, е, мистер Бруно Голниш. Следващият оратор е господин Бруно Голниш. Първо, скандала, който е, е така наречената упростена процедура. Тя изключва дебати, изключва директна консултация на народите. А въпросът съвсем не е прост. Сега ще се наруши фонда за финансова стабилност и какво ще се случи? Ще се става европейски дълг, който ще бъде поет от държавите посредством облигации и те ще бъдат задължени да ги изплащат тези облигации преди своя собствен национален дълг. И има един хумористичен герой във Франция, който му се налага да запушва дубките в е, двора и всъщност в момента, за да ги запуши, той трябва да купае други. И в момента същото се случва. Е, ние смятаме, че тези мерки на економики, на твърда економическа политика водят до конвергенция, която се отразява на конкурентоспособността и на, то на национално ниво. Тоест, се прехвърля на европейско ниво немската политика, която според нас въобще не е приемлива. Ще се увеличи и дълга, ще се създаде данък, за, на европейско ниво това не е приемливо. Трябва да се предприемат други мерки. Господин Барозо, благодаря. Благодаря за изказванията. Благодаря преди всичко на докладчиците, господин Брок и господин Голтиери, за тяхните бележки, за това колко е важен общностния момент. Метод. Не мога да не им благодаря и за това, че обръщат внимание, че е опасно да се върви по посока на междуправителствени метод. Комисията подкрепя тези изменения, защото ние считаме, че, се, че става дума да се намери един начин да се отговори на предизвикателствата в едно правомощие, което не е предвидено от договора, т.е. там не се предвижда механизъм за стабилност. И страните членки единодушно решиха да се създаде такъв механизъм и да се създаде той на общностна основа. Това е решение на страните членки. И не крия съвсем ясно. Казвам, аз съм за тези, които желаят, ако искат да си работят по междуправителствия метод, но тези, които могат да върват по-бързо, нека да имат възможност да го правят. Много често това се е случва и до сега. Примерно Шенген, сътрудничеството в правната област. И въпросът е следния. Следва ли да подкрепим нещо, което не е 100% в е, междуправителствения метод, но засилва нашия колективната ни възможност да се справяме с а, е, предизвикателства, които не са предвидени в договора. Моят отговор е да. Затова комисията има положително мнение към това предложение за изменение. А във всички случаи комисията е предпочита общностния подход – и мога да ви кажа, че бе предложено дори да се из, измени член 122, да се отмахне едно правомащие от там, който съществува много отдавна. Аз лично бях против това. Та, това ново правомощие, което сега можем да разработим заедно, дори то да не се вписва в е, междуправителствения метод – то ще бъде, цитирам, в е, подкрепено от всички инициативи на комисията, за да се гарантира, че инициативите на европейско ниво, особено в еврозоната, ще остават в правомощията, разписани от договор. Това е една напълно ясна позиция и искам да споделя с вас и да ви обърна внимание на това. Тук се говори за различните позиции на едни и други страни членки, Обединеното кралство, еврозоната и така нататък. Аз нормално не бих правил тези разлики, но разбира се, има такива различия, като основното е, че в еврозоната дългът е много по-малък от Обединеното кралство. В Обединеното кралство като цяло дълга е много по-висок. И именно за това проблема, който съществува в еврозоната – е всъщност проблем на конкурентност. И именно по тази причина търсим да намерим едно решение за конкурентността, за конвергенцията, подчертавам, в Европейския съюз. И макар, че някои не са съгласни, оставете ни тези, които искат в еврозоната или в Евросъюза да върват към по-голяма конвергенция. Защото не само федералистите и интеграционалистите не искат са тези, които искат повече обединение. Всъщност пазара го налага и именно трябва да го предвидим. Пазара иска от Европа не само решителност в защита на еврото, но и по-ясни мерки за защита на економическото управление. И в такъв смисъл общностното управление дава повече гаранции, отколкото метода, който зависи от доброто желание на един или друг държавен ръководител. Така че трябва да работим по всички теми. Конкурентно способност, сближаване, конкурент... Това са теми, които ще работим в бъдеще, но мога да кажа, че комисията взима добра позиция, дава ясно мнение за изменението на договора, като обръща внимание, че всички трябва да имат предвид, че не се създава механизъм, който ще създава разделения. А именно поради причината, че европейските институции могат да гарантират единството на Съюза. Комисията действа и за еврозоната, и за останалите, които са извън зоната. Така че ние в момента не, за да отговорим на предизвикателствата на спешния момент, създаваме възможност да има една управление, което да е по-засилено в една зона и същевременно да създава възможност за управление на база на солидарност с всички. Благодаря. Други изказващи се сега е колегата Манфред Вебер. Е, Благодаря, господин председател. Господин председател на комисията, Необходимо е да бъде коригиран договора. Необходимо е също така да водим този дебат. Лисабонският договор е на около една година, но той не ни позволява да решим всички проблеми. За това е важно да водим този дебат. Трябва да отчитаме националната ситуация в Одинен, кралство или в Чешката република. И не можем да говорим за договора и за бъдещите изменения, които не са реалистични. Имаме нужда от повече промени в договора. Затова Европейският парламент трябва да даде отговор. Ние изслушваме това, което ни казват нашите граждани. Те имат нужда от промяна, следователно трябва да се промени и договора. Не можем да преодолеем кризата без да имаме силна Европа трябва да зададем още по-важен въпрос. Какво ни носи европейският проект. В продължение на десетилетия ние говорихме за мира в Европа, за стабилността в Европа. Младите хора днес обаче приемат мира за даденост. Те не могат да си представят война. Но днес виждаме, че има проблеми свързани с глобализацията и отрицателните последици от нея. И това е нещо, което вълнува хората. Ако искаме да отговорим на това, което вълнува хората, трябва да дадем по-подробен отговор на въпроса какво ни носи европейският проект. Ние всички сме взаимно обвързани в света но дали мислим достатъчно по социалните въпроси и в Китай, и в Европейския съюз трябва да се даде отговор на този въпрос. Задава се въпроса кой мисли за околната среда. Ние трябва да дадем отговор на, и на този въпрос. Трябва да говорим не само за запазване на мира и недопускане на конфликти. И ние виждаме как в Тунис хората казват, ние искаме да възпроизведем социалния модел на Европа. Ние в Европа можем да предложим един много привлекателен социален, цивилизационен модел, но ние трябва да помислим за това как ние в институциите можем да изпълним нашите задължения. Ние трябва да говорим така, че да приобщим хората. Ние трябва да отговорим на въпросите, които ги вълнуват. Само по този начин Европейският съюз ще стане по-привлекателен, по-приемлив. Господин Дароса, заповядайте. Благодаря ви, господин Уебер, за това, че изразихте съгласие да отговорите на моя въпрос. Може би и господин Бароза ще отговори на него. Предполагам, че целта на промяната в този договор е да се введе механизъм за стабилизация механизъм стабилност. Обаче, упростената процедура означава, че всичките 27 национална парламента трябва да съгласят с тази промяна. И има 6 месеца, които трябва да се предоставят на националните парламенти да вземат такова решение. Но по какъв начин това може да се осигури парламентите? Трябва да имат време до юни, за да вземат решение. Е е моят отговор е, държавите членки са онези, които трябва да одобрят договора, представени от своите правителства. Има много други въпроси. Ние трябва да помислим дали имаме достатъчно време, дали имаме нужда от повече време за размисъл, дали ние можем да отговорим на стремежите на нашите граждани и трябва да действаме по-бързо. Мисля, че трябва да действаме бързо. Следващия оратор господин Мартин Шулц. Господин Шулц, получих писмо от вас. Мисля, че има едно недоразумение, свързано с подредбата на имената списъка. Ще ви дам обяснение след дебата. Заповядайте, имате думата. Това беше писмо, което изпратих лично до вас, а не до пленарната зала, не до всички колеги в пленарната зала. След кратко закъснение мога да взема думата вече. Мисля, че бихме могли да помислим за реформи в нашия парламент, когато става дума за дебати. Но така ли, че промяната в е винаги сложен процес, дори да се използва упростената процедура. В момента сме в много сложна ситуация. И не трябва да забравяме факта, че промяната е необходима. Ако обаче не успеем, ние можем да се окажем в изключително затруднена ситуация. Трябва да зададем въпрос какво можем да направим, така че да избегнем неуспеха. Същевременно трябва също така да направим така, защото нашият глас да бъде чут. Не трябва да допусне да пропадне процедурата. И тук нямам предвид само ратификацията, имам предвид цел европейски проект. Важно е правителствата да действат последователно и решително. Затова има три важни аспекта. Една година след началото на кризата иска да ви попитам каква е външната стойност на нашата валута. Съотношението спрямо долара е 1,25. Когато въведохме еврото, обменния курс беше 1,17. Ist seit einem Jahr massiv stabil. Was... Стоеността на еврото беше стабилна, обаче вътрешната структура на еврото не беше стабилна. И това е така, защото държавните глави позволиха неяснота Не става дума за това, че Европа не може да действа. Имаме на разположение необходимите инструменти, обаче проблемът е, че лидерите не могат да съгласят за това, че е необходима единна процедура. И това не е вина на комисията или на парламента. Вината е на правителствата на страдащите държави членки, които създадоха една силна валута във външно отношение, обаче не са в състояние да създадат достатъчно силни инструменти, от които имаме нужда вътре в Европейския съюз. Те не са в състояние да създадат една силна економическа и финансова политика и това е решаващия момент. Точно това е което се случва в Европа и това се случва в контекста на договорите. Ако искате да се придържате към договорите, не можете произволно да създавате неща, които са извън договорите. Ние като Европейски парламент сме наясно, че основното е да има институции или институция, която има централна роля, що се отнася до договорите. И тази централна роля принадлежи на комисията. Комисията е единствената институция, която има право на законодателна инициатива. И вие сте много прав в това, което казахте и което казаха господата Брок и Гвалтери. Обаче, ако най- голямата економическа зона в света, състояща се от 500 милиона граждани, е заедно, то тогава тя е силна. А ако тя се разпадне на 27-те си съставни части, това ще отслаби цяла Европа. И тогава Европа ще изгуби водещата си роля. Ако Европа е обединена, тя ще бъде водеща сила в световната економика и ще бъде влиятелен фактор – в глобален мащаб. Тоест тук ние говорим за това дали Европа има бъдеще или Европа ще се разпадне на отделни държави членки и ще изгуби своето значение. Колегата Иво Стречък. Дами и панове. Дами и господа. Независимо от това, какво е отношението ни към еврото. Смятам, че е от интерес за всички, които живеят в Европейския съюз, еврозоната да е стабилна. Дори и да не използваме е, еврото, това въжи, защото економиките ни са много тясно свързани една с друга. Председателят Бароза описа механизма за стабилност, използвайки фрази като по-добър надзор, увеличаване на економическата координация, хармонизиране на фискалните, социални и економически политики. И смятам, че точно а, а, това отваря а, пътя към данъчния съюз. Не сме виждали такова нещо. Не, не сме виждали фискален съюз без политически съюз. И е, от политическа гледна точка Европейският съюз в момента се преобразява. Все чуваме, че искаме Европа да е по-силна, но нека да попитаме и гражданите на Европа. Десетилетия наред гражданите на Европа по-скоро приемат, отколкото решават на къде да се движи Европа. Господин Хигинс, Господин председател, предлага се нов механизъм за стабилност и в предизборната кампания в Ирландия партиите предлагат предоговаряне на съществуващото споразумение с Европейския съюз и Международния валутен фонд, което изисква строго затягане на бюджета. Този тип предложения на практика са недопустими, тъй като са невъзможни. Искам да а, по, призва председателя Барозо не да се меси в а, предизборния дебат в Ирландия, но да оточни, че подобно твърдение е фактологически погрешно. Въпросът е, възможно ли е наистина такова нещо? След като встъпи в длъжност новото правителство в Ирландия, да предоговори е всичко. Това би се отразило много тежко на, на данъците, въпреки че иначе би било добре е, самите финансови институции да си платят е, за случилото се, а не за това да плащат гражданите. Защото е, опасявам се в Ирландия, че ако има повече урязвания на бюджета, това ще се отрази много тежко на обществото. Госпожа Синклер има думата. Благодаря, господин председател. Ето пак почваме. Проваление политически проект, т.е. еврото, сега ни карат два пъти да изменяме Лисабонския договор и то съвсем кратко време. Не бива да забравяме, че той бе прекаран през, е, независимо от референдума в Ирландия, макар че казахме не, защото казаха, че когато се приеме Лисабонския договор, економиката ще бъде запазена. А сега се оказа, че не е така. И сега, когато се вижда, че има проблеми, ние не се оглеждаме да видим какво се случи не както трябва, а настояваме за още интеграция. Искаме още да, следва, да страдат страните, да ги поставяме в по-големи затруднения и да ги подчиняваме на Европейската империя. Добре, в Европа може би има проблем с дълга, но това не е проблем на отделните държави, на всички от тях. Е Ирландия, така или иначе, се налагаше да заема пари и можеше да го направи сама госпожа Кей Суинбърн сега. Not... Изменянето на договора не бива да се предприема с лека река, особено като се има предвид колко преговори се водиха за приемането на Лисабонския договор. Затова трябва да бъдем много ограничени в това как се подават тези изменения. Е, трябва да се защитава еврозоната, трябва да се защитават економиките на държавите, обаче трябва да се имат предвид интересите на страните, които не са в еврозоната, защото по пакта за стабилност има страни, които не спазват ангажиментите си. И този механизъм няма да направи Европейския съюз по-конкурентно способен, а само ще ни даде възможност да търсиме нови решения. Ние трябва просто да си подредим собствените къщи. Трябва да разработим реалистични политики за нашата економика. Макар и да са необходими, тези мерки не заместват реалната, реални реформи. Трябват реални мерки за устойчиво развитие. Благодаря. Сега господин заместник председател Шевкович. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички участници в дебата. Искам да благодаря и на депутатите за ясно изказанията подкрепа за общностния подход за по-силен съюз и за подходящата е, роля на механизма който, в бъдеще, който обсъждаме сега. Нашето мнение е съвсем ясно. Ние сме за механизма за стабилизиране, за създаването му, който създава много основен елемент от мозайката на една по-силна и по-успяваща Европа. И с шесте законодателни предложения за по-добро економическо управление, ние допълваме цялата мозайка – те ще бъдат основен елемент от дебатите. Надявам се, че ще има положителна позиция през март и ще изпратим ясни послания към тези, които е, спекулират срещу еврото. А ако го правят, ще си загубят парите. Това е много важно послание. Затова решението по темата, която обсъждаме днес, е ключова. Знам, че е, за вас е и много важно да се спазват е, правомощията на Съюза, прерогативите на всички европейски институции. Естествено, комисията винаги ще е, внимава да се спазва европейското право. Комисията също е готова да използва е, на, своя опит при подобни механизми, кои, като ги съобразява с е, подобрените механизми за економически управление на всички страни членки, включително и на еврозоната. Някои от вас подвдигнаха въпроса, че се създава Европа на две скорости или на две нива – Позицията на комисията по този въпрос е също ясна, макар че отговорността за европейската валута си остава в еврозоната, всяка, всеки механизъм за сътрудничество е отворен за всички други. И всички възможности за нарастваща конкурентност и конвергентност са отворени за всички 27 страни членки. Така че ние ще ускоряваме нашата интеграция и нашето сътрудничество в областта на економическото управление и всички условия, в, всички усилия в тази посока са добре дошли, защото ще дават повече сила на Съюза. Искам да благодаря на двамата докладчици, на господин Брок и Гуалтиери за сътрудничеството, за идеите, които предложиха, за консултациите с комисията. Ние се съвещавахме с тях редовно и считам, че тяхната работа ще представи пред вас един доклад, е, който е, ще, ще бъде прият преди е, заседанието на съвет. И една бележка по отношение на изказването на господин Хигис от Ирландия. Той Правилно цитира комисар Рен, т.е. където се каза, че споразумението беше с Ирландия – а не с правителството, с Ирландия като страна и се очакваше всяко бъдещо правителство да спазва тези условия. И макар, че комисията се чувства много на Ирландия в настоящите и трудности и ще направим всичко, което можем да я подкрепим, за да може тя отново да бележи економически растеж. Всички институции, Централната банка и Международния валутен фонд подкрепиха, помогнаха Ирландия и се надяваме, че ще дадем възможност тя отново да върви към растеж и благоденствие. Благодаря, господин заместник председател на комисията. Дебатът приключва. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е състоянието на Европейската система за предоставено обежище